Hi, good uh, morning. Добро утро на всички. Добре дошли. На... Ще ми се да кажа последното заседание преди лятната почивка, но това ще го кажа утре. Та добре дошли на нашето заседание. Преди да започнем с заседанието, бих искала да приканя всички да чуете посланието от страна на преводачите. Днес е 37-я ден от протестните действия на устните проводачи срещу едностранно наложените несправедливи условия на труд от страна на администрацията на парламента. Със съжаление ви уведомяваме, че няма да продължим работа след предварително обявеното работно време. Благодаря ви за разбирането. Успех с преговорите. Това е което мога аз да ви пожелая. Всички сте получили дневния ред за деня. Ако няма никакви забележки по него, не виждам да има такива, мисля, че можем да одобрим дневния ред. Както добре знаете, това заседание се излъчва онлайн. Имаме също така нов нюслетър на Имко. Предполагам, че можем да считаме, че протокол от заседанието от месец юни също е одобрен. Не виждам да има възражения или коментари, така че мисля, че можем да одобрим протокола. Сега, при това положение искам да приветствам представителите на австрийското председателство. С, не, с нас днес тук е госпожа Маргрете Шрамбрюк. Тя е федерален министър на економиката в Австрия. Тя ще направи представяне пред нашия комитет, пред нашата комисия, извинете, с приоритетите на председателството. Госпожа Шрамброк, имате думата. Благодаря. Много благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, бих искала да се възползвам от тази възможност да се обърна към моя екип, който участва в подготовката на австрийското председателство. Благодаря ви за това, че сте тук с мен. За мен е голямо удоволствие да бъда тук сред всички вас. Приветствам вашите идеи, въпроси. Те за мен ще бъдат много интересни. Смятам, че вчера проведохме много интересна дискусия и обменихме мнения по много въпроси. Като човекът, който отговаря за тези въпроси в съвета, мисля, че трябва да кажа, че е много важно да обсъждаме всички въпроси, по които работим съвместно с вас, с комисиите на парламента. В крайна сметка всичко се свежда точно до това да засилим, да укрепим Европа. Това може да стане само ако координираме своите економически политики много по-добре. По този начин ще придобием допълнителна конкурентоспособност на нашия бизнес. В крайна сметка също така всичко се свежда и до създаването на работни места в Европа. За да осигурим това обаче, трябва да разработим различни рамки, включително и правна рамка, която да предоставя съответната подкрепа за изпълнението на тези цели. Рамки, които ще ни дадат възможност да напреднем. Друг важен елемент по време на нашето председателство ще бъде промишлената политика. Промишлената политика, която е свързана с цифровизацията. Това са два въпроса, които представляват много важни за нас теми. В тази връзка ние считаме, че трябва да преосмислим промишлената политика по начин, по който тя да обхваща, да включва цифровизацията, особено предвид последните развития при развитието на изкуствения интелект и роботиката. Трябва да създадем такава економическа среда, в рамките на която да се даде възможност на новаторските бизнес модели да успеят. Това трябва да се случи както в рамките на промишлеността, така и в малките и средни предприятия и нововъзникващите фирми. За целта обаче трябва да разработим такава регулаторна рамка, която да взема предвид променящи се, променящите се обстоятелства, които проистичат от цифровия преход. Трябва да предусещаме, да предвиждаме какви развития можем да наблюдаваме в бъдеще и съответно да насърчаваме работата в тази посока. Положителното действие на разпоредбите на ниво Европейски съюз в тази връзка е изключително важно. Австрийското председателство включва тази тема в своята работна програма. Друга много важна тема е по-доброто законотворчество. Много от вас допринасят за това за тази програма и за изпълнението й, предоставяйки своята подкрепа. Принципът в тази връзка, който е изключително важен и трябва да споменам, е принципът на субсидиарност. Трябва да разработим такава рамка, при която въпросите да могат да се регулират по най-ефективния и ефикасен възможен начин. Независимо дали говорим за малки и средни предприятия, фирми, които внедряват последните и най-нови технологии или нововъзникващи фирми. Трябва ни среда с правна сигурност, която да насърчава растежа и иновациите. Трябва да насърчаваме развитието най-вече в цифровата област. Всичко това е част от цялостната рамка. Рамка, която казах, че наистина е необходима. Трябва да се разработят инициативи за насърчаване на нововъведенията и развиването на нови професионални умения. Един важен елемент, който трябва да отграничим тук е цифровият единен пазар. За нас Напредъкът по отношение на цифровия единен пазар е изключително важна стъпка напред. Трябва да продължим работа съвместно с вас и с комисията, за да можем да се уверим, че стратегията за цифровия единен пазар ще се изпълни по най-удачния начин. В тази връзка искам да спомена два въпроса, свързани с информацията между платформите и бизнес сектора. Тук трябва да се постигне бърз напредък. Важен елемент е да създадем равнопоставени условия за всички. Тези условия ще бъдат зададени посредством рамката, която ще разработим и посредством мерките в правен контекст, които ще приемем. Всички те ще дадат възможност на бизнеса да се радва на едни и същи условия. Също така тези мерки ще гарантират опазването на околната среда. Много бих искала да проведем една отворена дискусия. В крайна сметка, ние искаме да се уверим, че в рамките на нашия 6-месечен период от председателството ще постигнем значителен напредък. Точно за това сме тук, за да се уверим, че ще има достатъчно добро изпълнение. Очаквам с нетърпение диалога с вас и подкрепата от ваша страна. Предварително искам да ви благодаря за нея. Thank you very much. And I would like... Благодаря. Сега искам да дам думата първо на координаторите на групите. Никола Данти може би ще бъде първи, освен ако вие не замествате господин Шваб? Не, той ще дойде. Добре. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на госпожа министъра за това, че е тук сред нас днес. Възлагаме големи надежди на австрийското председателство. То се осъществява по-малко от година преди европейските избори. Затова тези 6 месеца са изключително важни за приключване на работата по много от законодателните предложения. Наистина възлагаме големи надежди на работата, която ще се извърши от страна на австрийското председателство, политическите насоки, които ще даде то. Сигурен съм, че по този начин ще успеем да приключим по най-добрия начин работата по много от инициативите, които, по които и нашата комисия работи. Искам да подчертая само част от тези инициативи, защото смятам, че така ще можем да разкрием кои са нашите приоритети като политическа група. Първо, пакета свързан с стоките, той е изключително важен за нас. Говорим за регламентите свързани с наблюдението на пазара, тези разпоредби ще гарантират на европейския бизнес по-голяма способност, по-голяма ефикасност. В крайна сметка говорим за свят, който се развива до голяма степен в онлайн пространството. Така че ни е нужна по-голяма сигурност, безопасност и за потребителите. На второ място не трябва да забравяме взаимното признаване на стоки, пуснати на пазара. Това е друго важно за нас досие в рамките на разпоредбите за стоките. Очаквам с нетърпение вашият бърз напредък. Ние самите се опитваме да напредваме максимално бързо. Очакваме работата по тези досиети, досиета в рамките на вашето председателство, за да стигнем до споразумение с а, другите две институции. Бих искал да чуя също така ваш, вашата гледна точка по отношение на досието за платформите. нашият докладчик, господин Демонсес, работи усърдно по тази тема. Тук обхващаме развитието на онлайн средата, засяга се въпроса за киберсигурността. Всъщност водещата комисия под това досие е ИТРЕ, но нашата комисия също е силно ангажирана с този въпрос, особено когато става дума за признаването на стандартите в сферата на киберсигурността. Госпожо министър, наистина се надявам, че австрийското председателство ще направи необходимите усилия, за да преодолее всички трудности, свързани с Европейският акт за достъпност. Парламента прие в пленарното си заседание тази разпоредба с голямо мнозинство. Тук говорим за хората с увреждания в нашето общество, така че не смятам, че е приемливо в съвета да има блокиращо мълцинство, което да ни попречи да завършим успешно работата по този законодателен акт. В крайна сметка трябва да подадем ръка и да помогнем на хората, които са в най затрудено положение в нашето общество. Те заслужават тази подкрепа отново ще подчертая, че парламентът подкрепи тази разпоредба с голямо мнозинство. Сега, малко по-политическа тема. Ние сме комисията, работеща по вътрешния пазар и защита на потребителите. Вътрешния пазар се свежда до голяма степен до свободното движение на стоки и услуги. Като италянец трябва да кажа, че съм изключително разтревожен от факта, че има аспекти на миграцията, които като че ли се опитват да окажат въздействие върху свободното движение на стоки и услуги. Има призиви за възстановяване на границите и препятствията пред свободното движение. Ще кажа, италянец съм, но не считам, че съм единственият, който смята, че вътрешния пазар всъщност се храни от свободното движение на стоки и услуги. Ако подкопаем устоите на този принцип, всъщност ще подкопаем устоите на напредъка на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Сега искам да дам думата на Андрея Шваб, НП. Благодаря, госпожо председател. Извинявам се за закъснението. Оказва се, че пристигането на господин Тръмп в Брюксел затруднява предвижването на всички ни, включително и до Европейския парламент. Това, което бих искал да кажа е свързано с това, което господин Данте заяви малко по-рано. Госпожо министър, не мога да не посоча някои значителни затруднения. Слава Богу, в тази комисия винаги сме работили конструктивно в търсене на решения, които да са удовлетворяващи за всички страни. Винаги сме успявали да намерим най-добрите, най-точните решения. Аз лично бих казал, че това е най-положителното, което можем да извлечем като опит от сътрудничеството на територията на Европейския съюз. А що се го касае до вътрешния пазар, Разбира се, говорили сме за промишлената политика и преди вашето председателство и в тази връзка искам да кажа, че сме изправени пред сериозни затруднения. От една страна, популистите заявяват, че понятието Европа не сработва. Но от друга страна, смятаме, ние смятаме, че е, решението Европейски съюз е най-доброто решение, което някога сме разработвали на този континент. За съжаление обаче, когато говорим по-конкретно за вътрешния пазар, ставаме от това, че е, нямаме способността, включително и в съвета на Европейския съюз, да прилагаме тялостната логика на пазара. Само ако прилагаме цялостната логика на този вътрешен пазар, ще можем да постигнем всички въздействия, положителни въздействия от него. Ако една или друга държава членка изостава, то тогава пазарът просто не работи по най-удачния начин. И съответно това налива вода в мелницата на популистите. Затова трябва наистина да видим дали вътрешният пазар може да работи само на 80% от капацитета си. Мисля, че ни е нужен работещ пазар и то работещ на 100%. Това ме води и към следващата тема, която е повод за притеснение според мен. Господин Данти също а, спомена нещо в тази посока. Аз станах евродепутат през 2005 година, като разбира се съм вършил различни задачи в тази сфера преди това. Тогава имаше предложение от страна на комисията за обновяване на данъчно на законодателството в сферата на митниците. Госпожа Гепал ще си спомни, че предложението в крайна сметка падна през 2011 година, просто защото държавите членки не го подкрепиха. През 2013 се направи втори опит и тогава всъщност се разработи и митническия кодекс на Съюза. Не е изненадващо, че много предложение ще се прави в рамките на вашето председателство. Но 13, 13 години вече въпросите, свързани с митниците, са оставени на заден план. И е много трудно да обясним на гражданите защо се постъпва по този начин. Интересуваме дали председателството би могло да вложи повече усилия в тази тема, защото тя е тема от голям обществен интерес. Трябва обаче да предприемем необходимите крачки, за да постигнем напредък. След 15 години наистина ще ще можем да кажем, че сме постигнали успел и НП ще ви подкрепи. Благодаря. За Алде, госпожи, госпожа Каунс. Much, Madam Chair, Madam Minister... Благодаря, госпожо председател, госпожа министър. Е, добре дошла в е, тази парламентарна комисия. Благодаря за уводните думи. Искам да подчертая, че в момента се занимавате с изключително много дела. Имате над 300 започнати процедури. Но тези, по които ние работим, са най-важните. И това е очевидно в настоящите обстоятелства в Европейския съюз. Защото става дума за бъдещето на Европейския съюз. Това е залогът. Аз съм от Чехия, страната, една от страните, които в момента са евроскептично настроени. Но ако има изобщо нещо, което хората там а, ценят високо в Европейския съюз, това е вътрешния пазар. Затова вие сте отговорна в много голяма степен за репутацията на Европейския съюз пред обществеността. Искам да се спра на три важни теми, които са важни за моята политическа група. Първо, пакета за стоките. Вие вече споменахте, че можем да се радваме на единния пазар, само ако контролираме добре влизащите отвън стоки. И е, тук искам да се спра на е, тази идея. Трябва да контролираме, да, а не да блокираме на влизането на стоки отвън. И много от измененията, които подаде нашата парламентарна комисия, са насочени именно към постигането на това. Другият важен въпрос е взаимното признаване на единния пазар, т.е. една стока, произведена в Чехия, да е еднакво безопасна, като стоки, произведени в Австрия и Германия, например. Надявам се, че по темите е, по които работите, е, ще се придвижите напред възможно най-бързо, защото това законодателно предложение е особено важно. Втората важна тема е Европейския акт за достъпността. Темата вече беше засегната от колегата Никола Данти. Вече е, казахте, че ще работите по темата. Надявам се, че ще се постигне крайно споразумение по нея по време на вашето председателство. Също бих искала да разбера каква е вашата позиция за и каква е позицията на държавите членки, що се отнася до включването на обществените поръчки в приложното поле. Обществените поръчки са 20% от БВП на Европейския съюз, така че се надявам, че всички ние е, сме съгласни, че не трябва да бъдат изключвани хората с увреждания от този огромен пазар голяма част от споразуменията по другите теми, например е, е, телекомите, там съм докладчик аз, но и други теми, се основават на основния принцип, че достъпността за хората с увреждания ще бъде покрита от този конкретен акт. И ако това не се постигне по време на вашето председателство, реално са заплашени и други законодателни актове, приети наскоро. И накрая, директивата за застраховането на моторните превозни средства. Аз съм докладчик по нея също. Не, не мисля, че ще успеем да приключим по време на вашето председателство, но бих искал да разбера как възнамерявате да действате в съвета по тази тема. Застраховането на автомобили е важен въпрос за гражданите особено за гражданите от малките държави членки, които често работят в чужбина. За това се надявам, че ще подобрим достъпа до застраховане и ще намерим рисковете, свързани с него. Благодаря ви, госпожо министр, и успех! Господин Кас. Frau Bundesminister, herzlich willkommen im Europäischen Parlament. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министр, добре дошла в Европейския парламент. Видяхте, че сред тези приоритети на председателството, които подкрепяме, са включени и предложенията, които бихме искали да се придвижат напред. Предложения важни и за вътрешния пазар. Ежедневно се занимаваме с законотворчество за единния пазар. И се надявам, че ще приключите по а, очертаните от нас теми по време на вашето председателство, например наблюдението на пазара и всички останали теми. Да се приключи всичко, което може да се приключи по време на австрийското председателство. Така Европейският съюз е, ще покаже, че е готов да реагира на проблемите, с които се сблъскваме. В този смисъл наблюдението на пазара е особено важно. Другият важен въпрос беше повдигнат от господин Шваб. Той говори за митническото право. Темата изглежда изключително техническа по своя характер, но реално е политически експлозивна – и се надяваме, че по време на вашето председателство ще бъдат отхвърлени всякакви искания за отлагане на темата и ще можем да започнем да работим по нея. Ясно е, че няма как да се приключи работата по нея в този период, но ако се отложи темата сега, не се знае до кога ще се отлага най-вероятно ще трябва всичко да започне наново през следващия мандат на парламента. Президента на Съединените щати е тук в Брюксел, но не за срещи с Европейския съюз, а с НАТО. И след няколко дена отива да се срещне с президента Путин. Мисля, че това само по себе си казва много. Затова трябва да действаме активно, трябва да сме по-независими, да завършим вътрешния пазар, да се премахнат бариерите, да се оформи дигиталния работен свят, защото иначе ще бъдем притиснати между различни економически блокове и доста по-трудно ще възстановим економическите си сили. И така, всички вериги на вътрешния пазар трябва да бъдат премахнати. Във всяка тема, по която работим, имаме някои затруднения да определим към кого е приложимо съответното право. Затова е важно да има ясни определения, включително и на малки и средни предприятия. И тези определения водят и до предизвикателства, и до рискове. Затова се надявам, че ще приемете едно по-широко определение, за да има яснота, че има разлики между а, а, промишлеността, доставчиците и всички останали, защото иначе ще има изкривяване на конкуренцията на вътрешния пазар. и в парламента сме готови да работим активно по темата. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла на госпожа министъра в нашата парламентарна комисия. Казахте, че един от приоритетите ви е дигитализацията вашия свят, моят свят, светът на децата ми ще е, бъде е, все по-цифров. И е, трябва да помогнем на фирмите да подготвят този процес. Потребителите все повече свикват с, с дигиталния свят и използват неговите възможности. И тук в Европейски парламент трябва да създадем една добра рамка за този цифров свят. Често се чуват грандиозни политически изказвания, казва се какъв голям приоритет е това, че трябва да се създадат рамките, условията. Добре, но когато се стигне до подробностите, държавите членки много бързо установяват, че трябва да се адаптира огромна част от националното право. Аз съм докладчик по една от темите във вашата програма. Става дума за продажбата на стоки по интернет и гаранциите, които се дават за тези стоки. Работим в контекста на тристранния диалог за съдържанието на договорите при на сделки в интернет. В интернет. От доста време работим по темата и доста напреднахме към обща парламентарна коми... позиция, но честно казано имам чувството, че ако имахме общ подход от съвета, който чакаме вече 3 години, щехме да постигнем доста добри компромиси. Така че съвета трябва да си свърши работата. И това би било отличен успех, с който австрийското председателство ще може да се похвали. Важен е въпросът как можем да направим така, че фирмите и потребителите да гледат на вътрешния пазар като на предимство за тях. И субсидиарността не трябва да ни пречи да го постигнем. Не може да живеем в един общ цифров свят, но да има 28 различни правни системи това би било крачка назад. И единният пазар реално ще изостава значително от а, е, онова, което се случва на цифровия пазар и от а, е, опита, който имат с него потребителите. Затова насърчавам съвета да а, е, работи за постигането на този общ успех, а, на тази обща позиция, възможно най-бързо. Надявам се, че ще може темата да бъде доведена до успешен завършек по време на вашето председателство. Това ще е добре и за защитата на потребителите, и за работата на фирмите, които вече ще имат ясна рамка и много по-лесно ще могат да осъществяват своята дейност. Така че ви насърчавам да работите по тази тема. Благодаря. Госпожа Гефхарт. Äh, Благодаря, госпожа председател. Благодаря за е, презентацията, госпожа министър. Съгласна съм с казаното от е, колегата Никола Данте. Едно от основните постижения на Европейския съюз е свободата на движението. Това е един от основните градивни елементи на вътрешния пазар. Без него нищо не може да се случи. Затова всички ние, всички политици в Европейския съюз сме длъжни да работим, за да продължи този важен елемент на Европейския съюз да съществува, вътрешните граници да останат отворени. Това е от огромно значение е, за единния пазар, включително и за единния цифров пазар, за който говорите като един от своите приоритети. За да се постигне успех в тази област, трябва да се има предвид, че работим по една тема, по която може да се стигне до провал, а именно единния цифров пазар темата се блокира в съвета. Ако до 5 октомври не се стигне до някакъв напредък, ще имаме проблеми. Все още не е ясно какво иска съветът да направи с тази тема. А по този начин се заплашва и цифровото съдържание. Ако не разполагаме с този тип правни норми, ще има проблеми. И това ще се отрази зле на резултатите на австрийското председателство. Би било огромен провал на австрийското председателство, ако не се постигне някакъв пробив в, в, по темата. Затова трябва да работим много активно, да се придвижим напред – защото, честно казано, ако не се придвижим напред по цифровото съдържание, тогава изобщо не знам какво ще правим с интелигентните продукти. Ако работим въз основата на някакви неясни обещания, просто няма как да се работи ефективно. И така, за интелигентните продукти и по тях трябва да работим Потребителите е, е, използват различни е, типове достъп до тези продукти, може да ги наемат, може да ги вземат на лизинг, или иначе говорим за много важни правни норми, които се блокират от съвета в момента. През декември, казвате, може да се намери решение, но за мен това е твърде късно, трябва да се действа по-бързо би било много зле за вътрешния пазар и особено за цифровия вътрешен пазар, ако това не стане. А казвате, че цифровия пазар е ваш приоритет. Благодаря. Господин Агния, благодаря, госпожо председател. Добро утро, госпожо министр. Вашето правителство, доколкото разбирам, има много положително отношение към Брекзит. Аз като депутат от ЮКИП много се радвам на това. След, през следващите 6 месеца в съвета ще се говори много за отношенията с Великобритания в търговската сфера след излизането и от Европейския съюз. И е много важно никой да не забравя, че има може би милиони или поне със сигурност стотици хиляди малки и средни предприятия в Европейския съюз, които имат огромно желание да работят и на английския пазар, както е валидно и обратното. това, се надявам, че ще е, успеем да постигнем това и се надявам, че австрийското председателство ще подходи малко по-великодушно в контекста на съвета към тази тема, защото търговията е от полза за всички. Благодаря. Госпожа Сеналова. Заповядайте. Děkuji, děkuji за слово, vážená paní ministrině, také vás tady vítám. А... Благодаря много. Госпожо министър, добре е дошла. Благодаря за изказването ви. Прочето внимателно вашата програма. Искам да се спра на две теми, по които работим в своята комисия. Първо, програмата на вашата програма предвижда конкретни инициативи свързани с подобряването на доверието на гражданите към продоволствената политика на Европейския съюз. Мисля, че би било добре в тази тема да бъдат включени и разликите между качеството на продуктите от една и съща марка в различни страни в Европейския съюз. Вече приехме резолюция, в която заявихме, че бихме се радвали да има конкретно законодателно предложение по темата. Т.е. че се радваме, че такова предложение има, но а, има нужда от допълнителна яснота. И тук имам няколко въпроса. Първо, смятате ли, че адаптацията на състава на продуктите, продавани под една и съща марка към местните предпочитания на потребителите е а, а, допустимо на вътрешния пазар. И а, второ, като докладчик сянка на социалистите и демократите, за мен е много важен въпрос за а, достъпа на хората с увреждания – и се надявам, че този въпрос ще бъде разрешен и това от полза не само за хората с увреждания, а и за много други. Затова се надявам, че австрийското председателство ще успее да завърши работата по темата. Благодаря за думата и поздравления, госпожо министър, за това, че поехте председателството. Естествено, Румъния следва на председателското място след вас. Много малко не, румънски говоря, казва австрийската министърка. Продължава ораторката. Искам да благодаря а, и да благодаря на господин Калас за доброто сътрудничество, а, кое, на което се радваме в групата за малките и средни предприятия. Често а, дебатираме в тази група и имаме една червена линия, ако мога така да я нарека, и това е желанието да се способства за международните дейности за малките и средни предприятия и а, участието им в а, а, търгове и обществени поръчки. Ако, да речем, има три предприятия в една държава, броя пред, а, работещи няма значение. Може да има 10, може да има 11. Хората, които работят в един малък бизнес, пак може да има в него ам, много голям, а, голямо текучество. Това, а, което искам да ви попитам е в областта на закъснелите плащания, задлъжнилостия между малките и средни предприятия и предприятията изобщо. Аз съм докладчик по бюджет за 2019 година за нашата група за малки и средни предприятия. Много беше казано от, за държавите, за малките и средни предприятия на ниво Европейски съюз. Имаме акта за малкия бизнес, да няма административни пречки, се говори, но на практика не се случва точно така. Така че, що се отнася до бюджета за 2019, ние ще го разгледаме утре. А, това, което ние искаме е по-голям бюджет. За някои части за програмата за подкрепа на малки и средни предприятия. Всички сме съгласни, че зависимо от малките и средни предприятия, няма да цитирам пак процентите, но определено са важни. И това трябва да е червена линия за всички председателства, които са началото на Европейския съвет. Не може да има справедливо ам, отношение а, между малките и средни предприятия, големите корпорации понякога може да се случи така, че има ам, че да се стигне до много сериозни проблеми. Знам, че в Австрия има много малки и средни предприятия, така че ако може да използвате опита си. Благодаря и Павел всички, които искаха а, думата. А, вече ще а, да продължим с отговорите на госпожа министра. А, мотото на австрийското председателство е а, Мотото на австрийското председателство е Европа, която подкрепя. Ето защо смятам, че е съвсем на място нашата дискусия и има две а, досиета, които в момента се обсъждат и които са в полето на нашата комисия. Вече ги цитирахме. Достъпността. Това е важно за много граждани. Много се радва, много граждани се надяват, че Европа ще се намеси. И на второ място, другото досие, е свързано с вътрешния цифров пазар. Считам, че това е много важен елемент. Няма напредък в парламента, но в съвета понякога има блокажи. Ще дам примери за други досиета, законодателни актове, които може би ще представлява добавена стойност за, държава, за държавите членки, за гражданите и се надявам, че австрийското председателство ще може да напредне по всички тях. Благодаря ви много, че сте сред нас и ви желая успех по време на председателството. Благодаря ви много за приноса и за въпросите. Разбира се, че ги отбелязвам надлежно всички. И тъй като има редица въпроси, които вие засегнахте, макар и съвсем накратко, аз ще се опитам да се задълбоча в, в някои от тях. Много въпроси имаше. Ще се опитам да обхвана всички, но ако пропусна нещо, моля ви, знайте, че съм на разположение двустранно да ги обсъдим тези въпроси. Както каза и госпожа председателката, нашето мото на председателството е Европа, която закриля. И това означава много неща. Това е една, едно, един девиз шапка, който обхваща много елементи, включително единия вътрешен пазар. разбира се, услугите, свободното движение на стоките и така нататък. И има и други елементи. Защитата на външните граници е едно нещо, но също така имаме и свободата на движение. Das zweite große Thema haben Sie auch angesprochen, ist die Verbindung eben zwischen den Leitbetrieben, den mittelständischen Unternehmen und den Start. Малките и средни предприятия и новообразуваните предприятия са много важни в този свят на малките и средни предприятия като цяло. Тези най-малки или нововъзникващи предприятия, те са много новаторски и моят опит е в тази област. Действително в последните 15 години аз бях управляваща директор – в една много а, новаторска промишленост. И малките и средни предприятия са част от цифровизацията, от иновативността на целия процес на обществени поръчки. Австрия е чудесен пример 98% от предприятията в Австрия са малки и средни предприятия и наистина ние сме много силни заради ролята на малките и средни предприятия. И разбира се, искаме да вървим напред, искаме да ги подкрепим. Благодаря ви много за различните елементи, които повдигнахте и ви уверявам, че ще се спре много сериозно на въпроса за малките и средни предприятия по време на нашето председателство. Пакета за стоките, техническата хармонизация е много важна. 28 май обсъди въпроса за взаимното признаване и регламента. Разбира се, много а, последователен е подхода ни. Ние призовахме колкото може по-скоро до края на годината да има достатъчно а, усилия, че да се постигне споразумение с парламента. Така че ви уверявам, ще гледаме бързо, искаме бързо да действаме заедно с вас, искаме да направим така, че продуктите на европейския пазар да бъдат безопасни и да спазват правилата на Европейския съюз. По този начин ще има много повече възможност за търговията в рамките на Европейския съюз. Смятаме, че така ще се повиши ефективността и ще подкрепим 5 милиона малки и средни предприятия в Европейския съюз. И така, това е ключов въпрос за нас, платформата за бизнеса и нещо изключително важно за малките и средни предприятия. Много платформи има, които са с изключително голяма сила на пазара, в Австрия сме работили в тази, по този начин за в сферата на а, туризма, така че съвсем малки предприятия да могат да предлагат а, настаняване в, а, в рамките на тази платформа, да се подпомогнат малките и средни предприятия. Така че бързо ще се заемем с тази задача и на 29 и 30 ноември предстои съвета за конкурентоспособност, на който ще се обсъди тази тема. Ще поддържаме високо ниво на амбиция, така че апелирам за подкрепата на парламента, за да можем бързо да започнем тристранните срещи и преди е, изборите за Европейски парламент да приключим с това досие. Това е целта, която си поставяме. свободното движение, акта за достъпност. Започнаха тристранните срещи по време на българското председателство. Добре вървят, но сега вече ние се занимаваме с тези доста обхватни, хоризонтални, мултидисциплинарни досиета и трябва да постигнем добри резултати. За съжаление, най-трудният въпрос а, все още не е уреден. Със сигурност а, сте наясно. Най-трудният момент е приложното поле на тази директива. Запознати сме с това и ще го имаме предвид. Искаме също така да действаме максимално бързо, за да успеем в рамките на нашето председателство да приключим и това досие. Вчера беше а, заседанието а, на триалога. Все още няма резултати, но аз ще се интересувам живо от а, вашите а, позиции и често говоря с колегите по тази тема. тема. Следва а, митническия кон, кодекс, труден въпрос, който вие зададохте. Той е действително предизвикателство и в някои системи са готови, но ще трябва да се въведат през 2025 вместо 2020 година. Председателството направи, комисията направи това предложение през април. Техническите работи са в ход. Отбелязвам си това, което вие казахте и ще го обсъдя още веднъж с министрите на финансите и ще видим какво може да се направи, за да се действа по-бързо. Тук важното е, че трябва да имаме предвид и да не забравяме и други елементи, така че ще взема предвид вашите коментари. След това обществения пазар. Държавните поръчки, обществените поръчки. Наистина давам си сметка за това, което вие казвате. Ще го имаме предвид, но най-общо по този пакет за обществените поръчки, това, което е необходимо е да се повиши а, ефективността на а, държавните органи, които взимат тези решения. А, комисията предлага ексанте проверка доброволна за по-големите проекти за държавни поръчки. Ще видим как ще напреднат преговорите в това отношение. Австрийското председателство предложи да се работи по това досие, за да се въведат тези пакети максимално бързо. Тоест, ангажирани сме и с тази тема. Цифровия пазар – Действително, това е един от големите приоритети на австрийското председателство. Вие винаги казвате а, в а, вашите изказвания това, но аз искам да а, привлека вниманието ви върху това, че ние а, винаги можем а, да създаваме добавена стойност и за Европа 415 милиарда евро е, е увеличението, което може да очакваме в е, рамките на 6 месеца. Това не е твърде много, но ние ще се опитаме максимално бързо да действаме, за да може в рамките на нашето председателство да се напредне. Колегите от България много добре е, са подготвили работата за личните данни и обслужването на едно гише. Действително имаме нужда от цифровизация, има нужда от регламентиране на тези усилия и ние ще направим нужното, за да постигнем тези задачи. Следва а, въпроса за киберсигурността. Агенцията ЕНИЗА е много важна. Ние вече а, го казахме в срещата си вчера. А, тази агенция е решаваща. Тя ще се използва за подкрепа на действията на национално равнище. Всички държави членки ще участват. Така че ще се заемем и с тази задача в посоката на цифровия пазар. Продължава и работата по регламента за разстоя... предоставянето на съдържание от разстояние. С нашия екип ще анализираме още въп... веднъж този въпрос и неговите а, по следици. А, ще се консултирам с всички други министри, които са свързани с тази тема. Благодаря за подкрепата. После по въпроса за потребителите. Едно ново досие съществува. Става въпрос за модернизиране на регламента за защитата на потребителите на европейско равнище. Действително, ние много държим на потребителите потребителите и предприемачите имат съответни те притеснения, ние трябва да ги имаме предвид, за да поддържаме еднакви правила, както за предприятията, така и за потребителите. Честни, справедливи и последователни правила. Вече видяхме как започнаха много а, сериозни а, дискусии. Аз самата се свързах с компетентния комисар. Ние изчута, изчухме и слушахме всички заинтересовани страни, държавите членки, парламента, комисията и ще имаме много интензивен обмен в това отношение явно. Има разнопосочни мнения. Ясно е, че от една страна трябва упростяване за потребителя, но от друга страна трябва и да а, постигнем едно добре балансирано решение, за да подкрепим, подкрепим и предприемачите, и малките и средни предприятия, защото ще се отнася това решение наистина до много голям брой малки и средни предприятия, които зависят от местните продукти, от съдържанието на местно равнище и това не трябва да има лошо въздействие върху малките и средни предприятия. Според мен трябва да комбинираме двете и да имаме предвид действително закрилата на потребителите, но също така и защитата на малките и средни предприятия. Не трябва да ги пренатоварваме и да ги наказваме за сметка на едните за сметка на другите. Ето защо смятам, че това е нещо изключително важно и искам от сега да ви благодаря за подкрепата от сега. И накрая искам да кажа, че всички тези въпроси изключително ме вълнуват от много време и аз с нетърпение чакам да продължим съвместната си работа напред. Благодаря. Thank you very much, uh, all, uh, the... Благодаря, госпожо министър, за това, че отговорихте на всички наши въпроси. Благодарим и за положителното послание в края на вашето изказване. Много е важно за, нашия, е, за нашата комисия всички да сме убедени в вътрешния пазар. Радваме се да чуем, че и австрийското председателство споделя това наше убеждение. Пожелаваме ви успех и се надяваме, че ще можете да приключите успешно максимално голям брой досиета до края на годината. Благодаря. Аз So, uh, it means we can uh, go on with our... Това означава, че можем да продължим нататък с uh, дневния ред. Трябва да получим информация от проведените тристранни срещи. Първата точка в дневния ред е свързана с акта за достъпност. Виждам, че господин Мортен Локенхарт не присъства тук, така че ще започнем с договорите за предоставяне на цифрово съдържание. Евелин Габърт е нашия докладчик там. Благодаря. По време на дискусията с министъра вече повдигнах въпроса, че тук има известни трудности, включително и във връзка с работата с австрийското председателство. Всички ние сме наясно, че от самото начало австрийското правителство се противопостави на тези две предложения. Затова е много важно сега ние като евродепутати да окажем необходимия натиск. Считам, че на последното преди лет, лятната почивка техническо заседание ще се разрешат по-голямата част от техническите въпроса, въпроси. А, все още има два неразрешени въпроса. Какво правим с нивото на хармонизация и с интелигентните продукти? Това са двата въпроса, които все още са без отговор. Безспорно това са въпроси, които са от голяма политическа важност и няма как да бъдат разрешени в рамките на техническо заседание. Тоест, това са въпроси, които трябва да се обсъдят по време на тристранно заседание. До тук съветът отказва да включи интелигентните стоки в понятието цифрово съдържание. Те поясняват своята позиция, като казват, че тези стоки трябва да бъдат включени или в онлайн продажбите, или в друг тип продажби от разстояние. И в доклада на Гепхард Фост и в още един доклад на Европейския парламент се доказва, че това е безмислено, защото интелигентните стоки са а, стоки, които трябва да бъдат включени в а, разпоредбите за цифрово съдържание, защото те представляват такова. Но все пак съвета отказва да види нещата през нашите очи. Това създава сериозни затруднения. До тук съветът така и не успява да предложи обща позиция по отношение на търговията на, с стоки онлайн. Това е полето, в което те искат да решат въпроса с интелигентните продукти. В крайна сметка обаче се стига до задънена улица при преговорите за цифровото съдържание. Няма как обаче да се откажем от тема, която е толкова важна за нас. Това е тема, която оказва въздействие върху всички цифрови аспекти на живота ни. Интелигентните телефони, интелигентните коли, интелигентните парални са все такъв вид продукти, които оказват въздействие върху ежедневния ни живот. Ако да решим въпроса, няма да можем да постигнем и крайно решение и за в бъдеще. Няма да знаем какво ще се случва в бъдеще. Това е наистина едно голямо препятствие пред напредъка по този законодателен акт. Дълго време си мислихме, че българското председателство ще успее да приключи успешно работата по тази тема. Искам да благодаря изрично на българското председателство за положените усилия. Да, безспорно се напредна значително в рамките на тяхното председателство. Но тъй като съвета като цяло очевидно не е готов да излезе с една единна изяснена позиция, това няма как, ще, как да се приключи успешно. Оказва се също така, че нито една политическа група в парламента не споделя исканията на съвета. В резултат сме изправени пред една изключително сложна ситуация. Сега разбирам, че председателството на съвета планира да продължи да полага усилия в работата по този акт. Потенциално обаче това би могло да се случи едва през месец декември. тогава може би ще има общо становище по продажбите онлайн и продажбите от разстояние. Тогава обаче ние вече няма да сме в състояние да можем да приключим успешно работата по този акт. Наясно сме, че през април се, ще се състои последното пленарно заседание. Тогава темата, основната тема ще бъдат преговорите за Брексит. Заседанието през март вече е доста наситено. Така че на практика това означава, че работата по тези две досиета вероятно няма да може да бъде приключена, въпреки че вече три години в парламента работим по тази тема. За съжаление, всичко ще се увенчае с неуспех, просто защото държавите членки не са склонни да, да постигнат напредък по един конкретен въпрос. С всички останали въпроси успяхме да се справим, но с този все още не успяваме. Наистина за голямо съжаление. Знаем колко важна е тази тема за гражданите, а и за бизнеса. Те трябва да знаят какви точно правила ще се прилагат в тази сфера. Те трябва да знаят какво се случва с защитата на потребителите и правата на бизнеса. Това е въпрос, по който наистина трябва да работим и в крайна сметка да стигнем до решение. Именно за това сме създали и екипа си. Ако през месец октомври съвета не е склонен да поясни допълнително какво възнамерява да предприеме по темата интелигентни продукти, мисля, че това няма да е добър сигнал по отношение на законодателния процес. Благодаря, казва председателката. Надяваме се, че съвета ще успее да постигне напредък по тази тема. Сега продължаваме нататък с доклада по Кодекса за електронните комуникации. Дита Хазгус е нашия докладчик. Благодаря, госпожо председател. Тук мога да представя добри новини. Успяхме да постигнем добър резултат. Мисля, че успяхме да постигнем една, едно отбалансирано споразумение. Всъщност това е споразумение, което е печелившо както за потребителите, така и за бизнесите. Нека накратко представя сега какви са резултатите от тристранната среща. Първият елемент, който вероятно вече сте отбелязали, е ограничението на цените във връзка с комуникациите в рамките на Съюза. Като говорим както за обаждания, така и за СМС. От 15 май следващата година разговорите ще струват максимално 19 цента плюс ДДС на минута. СМС-ите ще струват максимално 6 цента плюс ДДС на СМС. Смятам, че това е ключово постижение, един чудесен резултат от гледна точка на потребителите. Предполагам, че всички си спомняме, че когато се сложи край на роумингът, така осъществихме единия от два стълба, на които се градят нашите предложения. Сега е, е, изградихме и втория стълб, който е свързан с е, ограничаване на неправомерно високите, прекомерно високите цени за разговори на далечни разстояния. Те вече са част от миналото. Оттатък обажданията в рамките на Европейския съюз има и много други сфери, по които се работеха. Работеше скоро. Европейските граждани ще имат правото на финансово достъпен широколентов интернет. Хората, които са в границата на нашите общества, не трябва да бъдат третирани като хора, които не са част от нашето общество, просто защото имат ниски доходи или живеят в селски общности. Не, парламента се увери, че те ще имат равнопоставен достъп до широколентов интернет. В крайна сметка тарифите трябва да вземат предвид социалното измерение, като също така ще се предоставя и директна подкрепа за гражданите. На второ място ние гарантирахме солидни разпоредби, свързани с лицата с увреждания. Достъпността сега вече е изискване. Тя е хоризонтално изискване в рамките на целия текст, като всички услуги трябва да бъдат направени достъпни. Това в съчетание с Европейският акт за достъпност за който съм сигурна, че колегата Мортен ще ви разкаже след секунда. Това е значително постижение за гражданите с увреждания в Съюза. На трето място, мандатът на ИМКО беше да потърси баланс. Баланс за насърчаване на нововъведението, но също така да се защитат и потребителите. Този баланс трябваше да гарантира, че няма да се стигне до прекомерно високо административно бреме и ще се гарантира равно отношение спрямо всички граждани. Ние мисля, че осигурихме правната сигурност за бизнеса, който да може да работи трансгранично, като същевременно повишихме конкурентоспособността на нашия единен пазар. Същевременно успяхме да осигурим защита за нововъзникващите предприятия и иновациите. В рамките на този баланс успяхме да се уверим, че бъдещите телекомуникационни услуги в Европа ще продължат да се развиват. Постигнахме и изискване за мобилна система за предупреждение, предупреждение в Европа. Това е системата 112, система за спешни, спешни случаи. Това е система, при която получавате СМС на вашия мобилен телефон, когато настъпят някакви непредвидени а, обстоятелства. Например, ако не сработят сирените, които са остатък още от Втората световна война. Госпожо председател, накрая искам да подчертая компенсациите, предвидени за потребителите. Една от най-големите най проблеми, споделени от страна на потребителите, е факта, че няма как да се постигне компенсация от страна на доставчиците. Потребителите, се налага понякога да отсъстват по цял ден от работа, само единствено за да могат да получат е, услуга от дадения доставчик. Например, чака цял ден техника, който да дойде да им инсталира интернет или някаква друга услуга и той в крайна сметка не се появява. Ето такива потребители имат нужда и трябва да бъдат защитени. Е, трябва да получат компенсация за причинените им неудобства. Има много други елементи, които мога да спомена в рамките на директива с 118 члена. Със сигурност има още много въпроси, които мога, за които мога да ви разкажа, но исках да отгранича основните елементи. Както казах, мисля, че успяхме да постигнем баланс, едно чудесно споразумение и мисля, че комисията трябва да се гордее с това споразумение. Вчера това споразумение беше одобрено в рамките на комисията ИТРЕ с голямо мнозинство. Очаквам с нетърпение гласуването в пленарна зала през месец октомври. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, които активно участваха във всички тези преговори и специално на колегата Ван Нистелрой, Марилин Мице и Юлия Реда, които допринесоха значително за постигането на този на това окончателно споразумение. Едно специално благодаря искам да кажа и на, пред... на секретарята, които съдействаха много в рамките на този процес. Благодаря, очаквам с нетърпение гласуването в пленарна зала. Благодаря. Благодаря, Дита, за цялата свършена работа. Сега можем да продължим с доклада от тристранната среща, ако не се лъжа от вчера вечерта. Мортен, имаш думата. Да, благодаря, госпожо председател. Предния път, както предполагам си спомняте, когато докладвах за четвъртия триалог, трябваше да споделя всъщност неприятни новини. Той беше отменен. Съответно, пък трябваше да организираме пети триалог за нас, представителите на парламента, това определено беше крачка назад. Сега обаче искам да кажа, че отново се върнахме на правилния път. Вчера се проведе първата тристранна среща в рамките на австрийското председателство. Всички страни заявиха своята ангажираност и желанието си да се постигне напредък по, този, по това досие посланието беше готови сме за преговори, когато вие сте готови. Това казахме ние като представители на парламента. Това послание бе прието положително от страна на австрийското председателство. Вчерашното заседание показа, че те са склонни да работим съвместно, за да постигнем напредък. На вчерашното заседание не се постигна никакъв напредък по най-трудните теми, тъй като съвета просто все още нямаше осъвременен мандат. Австрийският посланник но ни увери обаче, че максимално скоро ще се постарае да получи такъв мандат и съответно да се върне отново на масата на преговорите. По три технически въпроса успяхме да стигнем до компромис. Първо, когато говорим за оперативните системи, успяхме да се приближим към определение за това. На по отношение на работната група, постигнахме съгласие, че тя трябва да се състои от представители на държавите членки, заинтересованите страни и институциите. За да можем да се уверим, че а, тези разпоредби всъщност ще сработят на практика, се, постигнахме съгласие за подобен подход, който да се изпълнява от страна на трите институции. Парламентът ограничи съответните действия по отношение на хората, които индивидуално биха могли да подават жалби. Парламентът също така получи подкрепа за добавяне на клаузата, свързана с альтернативно разрешаване на спорове. Като цяло мога да кажа, че резултатите от вчерашната среща са доста положителни. Следващия трилог е насрочен за 2 октомври, а последващия за 8 ноември. Надявам се, че до тогава ще успеем да намерим решение на някои от основните въпроси. След вчерашното заседание съм оптимист. Благодаря, госпожо председател. Sorry. Thank you very much, uh, Morten, for uh, this update um, and good luck. Благодаря много за тази информация и успех с следващите три странни диалози. Следващите, следващата тема е ам, личните данни. Анна Мария Кораца Билд. Благодаря ти много, Нели. Много се радвам, че мога да ви съобщя, че приключихме рекордно бързо и тук в парламента, и в контекста на триалога. Само за пет дена приключихме работата си. Представете ли си? Така че благодаря много на всички докладчици в Сянка, на секретарията, на правните съветници. Невероятна работа в екип, така че се надявам, че всички смятате, че са взети предвид е, вашите позиции. Е, е, в степента, в която това беше възможно и е, постигнахме добри резултати с съвета. Успяхме да задържим приложното поле възможно най-широко, свързано с изискванията за премахване на някои ограничения върху данните. Необходимо е да има равни условия. Имаме споразумения с Канада и с Корея, които засягат тези теми. Постигнахме нещата бързо и това стана благодарение на работата заедно. Успяхме да запазим изключението само по темите, които са свързани с засегнатото в договорите. Става дума за сигурността и обществеността на, на обществеността. И а, е, трябва да имаме е, предвид, а, е, че за локализацията на данните въвеждаме елемента сигурност в приложното поле и, прилож... и м, обществени поръчки, що се отнася до съхранението и преработката на данни като а, а, в а, Германия, например. Те могат да задължат а, местни национални органи да обработват данни, но ако а, се стигне до обществена поръчка, са длъжни да отворят поръчката за всички държави членки много ясно заявихме каква е разликата между общия регламент за защита на данните и ФФРД и заявихме, че личните данни остават изцяло в приложното поле на общия регламент за защитата на данните, защото, що се отнася до смесените а, бази данни, това е нещо, което просто няма как да се регламентира от е, тук нататък. Бази данни, които има и лични, и нелични данни. И така, е, този регламент е, е свързан с е, определени насоки, които трябва да излязат възможно най-скоро. Прегледа след 4 години. и се надявам, че ще е, опростим процедурата е, за органите на държавите членки, които имат нужда е, от достъп до информация, която е в ръцете на друга държава членка за правни цели. Държавите членки трябва да имат възможност да налагат пропорционални санкции там, където има злоупотреби. Но това изисква пропорционалност, определени ограничения във времето, обоснованост. И целта е, е държави членки да не злоупотребяват с тази възможност. Що се отнася до отчетността и а, кодекса на поведение. Работим така, че малките и средни предприятия да са също включени. И се надявам, че и утре при гласуването ще има силна подкрепа. Thank you very much. Um, and then the last reporting back is on the rule. И накрая правилата, свързани с пазара на торовете. Господин Търкано е отговорен. Заповядайте. В момента, в който седнете, получавате думата. Bună dimineața, doamna președinte, Благодаря много, госпожо председател. Дами и господа, третия неформален тристранен диалог за регламента за продуктите за Торена беше на 19 юни в контекста на втория триалог, проведен през април. Имахме множество а, срещи междувременно и технически включително и напреднахме значително. Благодаря много на служителите, които положиха усилия за това. А, разбира се, аз а, бих предпочел да успеем да приключим по време на българското председателство – И това щеше да стане, ако правомощията ми като докладчик не бяха нарушени и ако и в НВ беше отбелязан напредък. Тук не искам да хвърлям обвинения. Но трябва да подчертая, че е необходимо да действаме заедно, когато работим със съвета, иначе се бавим. 2000 реда, 4 колони, 600 страници. А всъщност само 200 реда и 40 страници а, бяха документите на Envy и те не успяха да си свършат работата. Но все пак има напредък, позицията на имко е достатъчно ясна. Очаквам да продължим по време на австрийското председателство и се надявам добре да си починем през лятото, за да съберем сили да продължим успешно. Надявам се, че ще приключим добре. Благодаря. Благодаря. Давам думата на Дита Харанзова. Благодаря. Поискахме темата да се върне към координаторите поради нарушение на процедурните правила. Благодаря ти, Дита. Ще видим как ще се развият нещата. Предвижда се разглеждане на компромисните изменения под оценката на технологиите в здравеопазването и още една директива, чакайте да погледна. Докла... Съветниците на ЕНП са тук. Господин Бушой. А, скоро ли ще дойде в залата? Имате ли информация? So we will uh, wait for Okay, so uh, concerning our next agenda item... Um... И така, последващата точка от дневния ни ред. Господин Бушой се е наложило да напусне поради спешна ситуация. Надява, наложил се да а, о, замине незабавно за Букурещ. Предполагаше се да разгледаме е, компромисните изменения. Дита Харанцова е една от докладите в сянка, така че може би тя може да представи своята позиция. Всъщност няма много за споделяне. В Алда сме съгласни с компромисните изменения. Надявам се, че и комисията е съгласна с нашите отделни изменения на АЛДЕ. Продължаваме да смятаме, че медицинските устройства не трябва да бъдат включени и можем да приемем само да бъдат включвани доброволно. От тук нататък съвета трябва да се задвижи по темата и е добре да намерим разбирателство между държавите членки, за да може да се приеме това предложение преди края на мандата. Благодаря ти, Дита. Много се радвам, че групата Алда е добре представена тук. Спасявате положението. Е, е, е, И така. Що се отнася до темата, Ева Майдел ще дойде след малко. И е, понеже господин Селимович е тук, нека да преминем към неговата точка е, бюджета на Европейския съюз за 2019 година. Заповядайте, имате думата, господин Селимович. Oh, no, no, uh, Mr. Selimovic, I'm sorry господин Селимович. Трябва да се извиня. Катрин Штайлер замества госпожа Вествал по, файл, по досието на господин Бушой. А, това не ми беше съобщено на време, така че сега и давам думата незабавно. Извинявам за нещата, вървят твърде бързо. Госпожа Вестфал ме помоли да прочета нейното становище. Тя се извинява, че не може да присъства с европейска делегация в момента е в Нюрнберг за на проверка на финансиран от Европейския съюз бюджет а, проект. Благодаря на докладчика за компромисните изменения. Иска да се спре на няколко конкретни въпроса. Социалистите и демокрациите подкрепят хармонизирания процес, който дава възможност държавите членки да определят своите процедури за предоставяне на здравеопазване на своята територия. Така че да има по-добра система, повече прозрачност, повече доверие и по-добри резултати за пациентите. Е, добре, че те са включени към заинтересованите страни. Добре, е, че имаше мнозинство от две трети. Надявам се, че всички решения ще бъдат е, прияти от голям брой от държавите членки. Иска да благодаря на докладчиците за всяка от всички политически групи и на всички колеги. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Thank you, Catherine. Um, so... Добре. И така, господин Селимович вече Мога да ви дам думата за общи бюджет за 2019 година. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Темата е важна и е добре да се обсъди. Нека първо да благодаря на всички колеги, които подадоха изменения, отлични изменения. Обогати се първоначалния вариант на текста и това ще даде ясно послание на Комисията по бюджета, че вътрешния пазар и защитата на потребителите са области, които заслужават съответното финансиране. Има предложени нови абзаци и допълнения. Взех решение да не изготвим компромисни изменения, да се гласува по всяко предложение по-отделно. Що се отнася до бюджетните изменения, моята позиция беше, че трябва да се намерят и спестявания. Това е важно. Възможности за спестяване. Това е важно дори в областта на вътрешния пазар. Такива са времената. Работя в АВКО от много време и в други комисии, както и в ИМКО. И всяка... По всяка тема искаме увеличение на бюджета, обаче много добре знаем, че трябва да направим някои съкръщения. Затова следя темата, включително и в контекста на темата бъдещи финанси на Европейския съюз, която се обсъжда в АВКО. Ясно е, че няма как да се разчита на същото финансиране, с което разполагаме сега в съществуващите области, както и в тези, които са допълнително разширени. Затова смятам, че е добре да се очертаят приоритетите. И е, за това приоритизирам въпросите, свързани с Косме, нелоялното профилиране на потребители от авиокомпаниите, различните, е, различното качество на продуктите, изискванията е, за е, търговията по интернет. Всички предложения са от добро качество, но все пак давам своята препоръка да се гласува положително за тези конкретни неща, защото трябва да вземем да работим по конкретни приоритети. Благодаря на всички докладчици. Благодаря, господин Селимович. Докладчик Сянка от НП. Ожатун, you have the floor. Thank you. Госпожа Тун. Благодаря ви много за подготвителната работа по темата. Искам да се спра на няколко изменения, които според мен са особено важни. Първо, изменение 19. Повдигам въпроса за инструментите за предоставяне на информация и помощ в контекста на единния пазар. Те трябва да се засилят – включително и чрез финансиране. За мен това е много важно. Трябва да има по-добра информираност на потребителите и трябва да се предоставят повече средства за тази цел. Затова бюджетните затова са подадени съответните бюджетни изменения. След това изменения 20 и 21. В тях предлагам да се предоставят допълнителни ресурси за правилното приложение на някои от последно приятите законодателни актове. Например, единият цифров портал, който ще се приеме следващия месец, или регламента за геоблокирането, прият преди няколко месеца. Трябва да се погрижим те да се прилагат по правилния начин. Надявам се, че ще имаме добро гласуване утре, че ще има повече колеги в залата и е, ще има силна подкрепа за тези наши предложения. Благодаря за положения труд. Госпожа Грапини, социалисти и демократи. Благодаря. Am făcut е, amendamente, de altfel am o colaborare bună și mulțumesc domnului raportor. Гласуването ще е утре. Подадохме няколко изменения. Работихме много ефективно заедно. Искам да благодаря на всички. Искам да ви обърна внимание на четвърто изменение. Що се отнася до потребителите, те са в доста трудно положение поради твърде голямата сила на големите платформи. Има и още едно изменение, 11-то изменение, което не е подкрепено от докладчика. Мисля, че има етични проблеми тук. Трябва да има етична конкуренция на вътрешния пазар. Това не е покрито от текста. И може би още няколко групи ще го подкрепят, така че е добре да се получи подкрепата и от е, докладчика. Сега за бюджета. Ще има среща с австрийското председателство, ще бъдат обсъдени тези конкретни въпроси. Искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за положения труд и се надявам че е, с измененията е, ще постигнем успех утре, тъй като финансирането е особено важно и е, е, добре да се обърне особено внимание на малките и средни предприятия и на защитата на потребителите. Що се отнася до бюджета, трябва да имаме предвид, че има опасност да се отслабят малките и средни предприятия, ако те нямат какъвто и да било достъп. За финансирането на малките и средни предприятия и подкрепата за тях е важно да има добра информационна кампания и също да са на разположение финансовите средства. Особено там, където има нарушение, трябва да се действа. И за това обърнете особено внимание на 401. Утре ще утре се надявам, че ще постигнем а, добри резултати. Давам думата на господин Селимович, докладчик за заключителни коментари. Благодаря, госпожо председател. Съгласен съм с всичко, което беше, беше казано. Нямам е, каквито и да било възражения срещу измененията, които колегите подадоха. Е, съгласен съм, че всички те са важни. Просто казвам, че трябва да се приоритизира, защото няма достатъчно пари и не можем да искаме средства за абсолютно всичко в тези обстоя... обстоятелства. Затова трябва да вземем трудното решение да приоритизираме едни области над други. Аз вече съм подбрал такива области, но не ми беше лесно, защото съм съгласен всъщност с всички предложения, които колегите направиха. Надявам се, че ще имаме възможност в бъдеще да предоставим повече средства. Благодаря. Ще гласуваме по темата утре можем да преминем към следващата точка, по която господин Селимович е докладчик. Става дума за удължаването на преходните мерки за средствата, различни от тези за електронна обработка на данни, предвидени в Митническия кодекс. Заповядайте. Благодаря отново. Много, госпожо председател. Благодаря ви за а, възможността да представя проекта за доклад. Проведохме преди това дебат по този а, доклад а, в комисията. Ще започна с а, това, че е жалко, а, че създаването на тези електронни системи няма да бъде спазено в създадено в рамките на сроковете преди в кодекс на Съюза, но все пак а, ние а, ще работим за да направим така, че необходимата дейност да бъде извършена а, в рамките на сроковете. Комисията предлага да се дължи срока до 2025 с 5 години. Много сериозно се надявам това да бъде приемливо и е много важно да се осигури правната сигурност както за митническите агенции, така и за потребителите и да се знае какво се прави, ако не се спази срока да се позволи в закона преходната употреба на старите системи. В същото време искам да направя така, че да направим така, че да няма по-нататъчни удължавания на този срок. До 2025 година митническите агенции трябва да използват единствено и само тези електронни системи за обработка на данни. Ето защо ние трябва да участваме много активно в работата, така че 2025 да бъде реален крайен срок. Ето защо предлагам в моя проект на доклад комисията всяка година да докладва на парламента, за да знаем какъв е напредъка, какви са предизвикателствата, що се отнася до спазването на сроковете за тази дейност. Приветствам, разбира се, приноса на всички ви по проекта доклада и с нетърпение чакам да продължим съвместната си работа. Благодаря много. Благодаря. А сега искам да дам думата на господин Шваб, който е докладчик в Сянка. Заповядайте. Благодаря много, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на колегата Селимович за отличната работа и за представенето на това досие. Смятам, че господин Селимович е, е подбрал изключително прагматичен подход и в същото време искам да привлека вниманието ви към нещо а, свързано с работата ни тук. Ние като депутати не можем да продължаваме да приемаме законодателство, да го изтегляме, после да му сменяме кратки а, сроковете и изведнъж да си казваме, ето тук още едни 5 години. Така че. А, съм съгласен с господин Селимович за това, че трябва да има ясна времева рамка и аз лично не мога да приема 2025-та. За каква е гаранцията, че ще проработят нещата през 2025-та? Щом от 2011 говорим за това. Смятам, че трябва максимално ясна позиция да заемем по това досие – и редовно да искаме е, информация. Аз не разбирам защо са приети задължения в законодателството, които държавите членки не могат да спазят. Ще струва доста скъпо за дънкоплаците всичко това Не искам да критикувам докладчика, но все пак искам да сме по-твърди. Трябва да кажем, че 2025 не е, е, приемлив срок, защото държавите членки, които искат това отлагане, нищо не са направили до момента. Не може така. Смятам, че трябва спокойно да обсъдим въпроса и наистина да се продължи крайния срок а, с 12 години, но не повече. Евентуално до, 2012, до 2022. Не знам вече какво трябва да правим. Не може така всеки път. Трябва сериозно да се действа. Не е възможно просто така, като си клатим краката, да кажем, ами може ли малко по-дълъг срок. Това са сериозни неща. Така че бих се радвал да има ново предложение и тогава съм убеден, че ще бъде подкрепен с мнозинство. Благодаря за това изказване. Разбирам, че комисията не е тук. Така че не знам дали господин Селимович иска нещо да края. Благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласен с колегите, които казват, че това е много сериозен въпрос и държавите, щом не спазват това, с което са се ангажирали, трябва да се вземат мерки. И идеята за 2025 година е да има достатъчно време, а, за да нямат у оправдания и да не кажат 22-а, ами не успяхме, ще трябва да вложим пак. Иначе съм съгласен. Много сериозна критика търпят държавите членки, които не правят това, което, с което са се ангажирали. Моята идея беше 2025 да бъде крайния срок и е, комисията да докладва всяка година за напредъка. Напълно съм съгласен с колегата Шваб, че не може просто да оставам, попадаме в една и съща ситуация отново и отново. Държавите членки, които не спазват сроковете, идват отново и отново и искат е, удължаване. Така че е, ще приема всичко, което казахте и ще го включа в доклада. Благодаря много. Благодаря. Крайния срок за внасяне на изменения е 11 септември на обяд. So means... Което означава, че а, приключихме с тази точка от дневния ред. Има ли някой от НП, който да знае дали госпожа Мейдел е на път? А, добре. Разбирам, че господин Шваб ще замести Ева Мейдел. Uh, the next agenda item and it is the setting up и така продължаваме с следващата точка от дневния ред, която е посветена на определене на условията и процедурите в съответствие с които комисията може да поиска от предприятията и сдруженията на предприятия да предоставят информация по отношение на вътрешния пазар и свързаните с него области. С което давам думата на господин Шваб, който замества Ева Майдел по тази тема. Благодаря, госпожо председател. А, уважаеми колеги, действително госпожа Майдел, не успя да дойде днес а, и се извинява за това. С а, ентусиазъм следим това а, досие за всички тези средства за информация във вътрешния пазар. Защо а, много а, ентусиазъм? Защото а, основната идея е изключително важна, че вътрешния пазар е свързан не само с а, идеята за конкуренцията, а и за това, че във вътрешния пазар трябва да се проверяват във вътрешния пазар. А, силата на правилата, в каква степен се спазват и действително имаше изключително голяма неохота а, при приемането на а, това за законодателство не само от страна на комисията, но и от страна на сдруженията на предприятия в държавите членки. Трябваше да се обясни всичко това, защо трябва да се въведе, да се откликне на всички опасения и трудности на предприятията. Госпожа Майдел, за съжаление, констатира, че този проблем няма как да се реши на юридическо равнище а, дори да се а, промени правното основание. Държавите членки много догматично се противопоставят на това предложение и за това въпроса, който възниква е дали а, всъщност член 114 е правилното правно основание. Не става въпрос за това да се а, от теглим и да не приемаме а, отговорността си и да се пренасочим евентуално към 43 или 37, но ако а, съвета блокира, продължава да блокира този акт, а, кой ще поема отговорността? Така че предлагаме да се а, намерят, намерят нови а, възможности за Европейския парламент и така госпожа Майдел предлага да се промени правното основание на това предложение. Действително, много новаторско е като идея. Трябва да се разгледа подробно и да се а, допитаме до групите, но мисля, че голяма част от политическите групи биха били съгласни. Трябва да си зададем въпроса какво ще се направи след това с това предложение и как можем да отговорим на слабостите на сектора. Ако никой не иска да се изправи пред комисията, защото в момента няма никаква прозрачност, никаква процедура. И в момента Органите за конкурентоспособност могат да се включват на този етап, но след това, след като получат съответната информация, как се третира? Не може да се използва веднага. Трябва да се анализират данните, трябва да има съответните констатации и заключения. Ето защо тя е против а, това предложение. А, смята, че трябва да се подобри. Гласуването е предвидено за утре, но това, което трябва да се направи е да се промени правното основание. И съвета трябва отново да се заеме с това а, досие. Смятам, че госпожа Майдел е свършила чудесна работа опитала се да разшири а, приложното поле, но много колеги считат, че това не е достатъчно и за това ще трябва да видим какво ще се случи по време на гласуването. Следва а, докладчика за социалистите и демократите. По тази тема много обсъждахме, включително в нашата комисия, както и с Европейската комисия и заинтересованите страни. Трябва да кажем, че това е едно спорно предложение. Не, смятам, че комисията е осигурила добро, солидно ам, приложно поле а, или правно основание по-точно за това предложение, но а, ето я, комисията е представена. Добре. Много е, срещи проведохме, не само аз като докладчик в Сянка, разбира се. От самото начало считам, че имаше добро основание в законодателството за това предложение. Сега убедена съм, че комисията е имала добри наведен, намерения, но всеки път, когато обсъждахме, имаше много сериозни въпроси, свързани с субсидиарността и пропорционалността и има много сериозна субективност. Как се подбират предприятията, които а, имат отношение, ако не се работи с а, националните органи. Много е важно това за малките и средни предприятия. Не, не малко заседания проведохме в рамките на заедно с докладчиците в Сянка и смятам, че трябва да гласуваме утре по предложенията на моите колеги от а, социалистите и демократите като изменения, трябва да имаме предвид, че правната служба на съвета спомена, че предложението на комисията няма достатъчно добро правно основание, така че това е изменението, което трябва да гласуваме утре. Никола и други колеги го разработиха това изменение и мисля, че това би било изход от а, това предложение на комисията като решение на парламента. Считам, че предложенията на докладчиците в Сянка, т.е. предложението на, на докладчицата ще бъде подкрепено от а, политическите групи и това може да бъде едно добро основание да отхвърлим предложението на комисията и да го обсъдим по-нататък. Утре трябва да решим как ще гласуваме, но аз със сигурност считам това предложение на комисията за регламент. Що се отнася до начина по който комисията разглежда предприятията за не особено благоприятно. Може би комисията ще е, направи друго предложение. Не разбирам е, намеренията на комисията да следи по-добре нещата. Разбирам какво се случи с Volkswagen, но мисля, че така или иначе трябва да се действа през националните органи. Не може комисията да действа без да обсъди различните процедури за а, несъответствие, начини на санкциониране и така нататък. Мисля, че предложението на социалистите и демократите което беше, че парламента трябва да следва съветите на правната служба, е оптималното тук. А сега Дан Далтън от ЕКАРЕ. Аз съм, ще се изкажа на, гос, на името на господин Сулек, който благодари за съвместната работа с докладчиците в Сянка, но все пак той счита, че това предложение се посреща с скептицизъм и оценката на въздействието според него е много а, слаба и статистиката, която подкрепя оценката на въздействието е много а, гранична. Що се отнася до разпределението на географски принципи, вида, стоки и услуги, които ще се обхващат, няма достатъчно яснота. Има достатъчно средства за информация, като например публични консултации, изследвания, проучвания и така нататък. Освен това, асоциациите имат задължение във всяка държава членка да предоставят данни на съответните органи и да предоставят и вече предоставят информация на доброволен принцип към комисията. Въпреки това, че се получават толкова сериозни данни от страна на комисията. Комисията а, отхвърля повечето жаби на предприятията и не последва с действие повечето а, от тях. Има много сериозна работа и ресурси и според колегата трябва да има пове, по-малко задължения, задачи и ресурси за нивото на Европейския съюз. Освен това, по този начин, по никакъв начин не се разрешава въпроса за евентуалното изтичане на, на поверителна информация от страна на предприятията и а, също така не трябва да се а, да пада отговорността на ниво предприятие, а, а да остане на отговорност на комисията. Също така тук става въпрос за спорове с предприятия, не на ниво държави членки и трябва да е ясно дали има нарушено европейско законодателство или не и да не се а, превръща това в отделно средство, това законодателно предложение, което според него би било много неблагоприятно. Също така има опасност, според колегата, да има ам, много неблагоприятни последици. А, това средство за информация за единия пазар да бъде ам, използвано в, по много а, вреден начин. Също така и нашите служби потвърждават, че това е, е неправилно а, правно основание за това предложение и подкрепяме промяната му. Благодаря. И сега за Алде госпожа, господин Симович. Благодаря, госпожо председател. Искам да започна с благодарности към докладчика Ева Майдел. Тя свърши максимално добра работа предвид обстоятелствата. Трудно е да се работи в такива обстоятелства, в каквито работят координаторите в момента. Безспорно това беше едно досие, по което беше много трудно да се работи от самото начало. Мисля, че всички направихме всичко възможно включително и групата на АЛДЕ, за да се установи какви са аргументите в полза на предложението. След като работихме по това досие доста дълго време, обаче трябва да кажа, че не успях да намеря такива основания. Има много сериозни недостатъци и притеснения, свързани с това досие. Особено когато говорим за изискване на такава информация от почти всички предприятия. Не конкретно защото това лице или конкретното предприятие може да е повод за подозрение, а просто защото някой друг може да проявява някакви подозрения. Тоест, по този начин ще създадем система за наказване на хората за това, че не искат или не са склонни да а, така да условията ни срещу други. Аз имам сериозни притеснения относно цялостното предложение като такова, не толкова за правното основание. Не смятам, че трябва да се приема изобщо такова законодателство. Правното основание е просто един допълнителен проблем. И всъщност се справихме с него по единствения възможен начин, а именно ще гласуваме за отхвърлянето на това предложение. Мислим, че то трябва да бъде извадено от програмата, от дневния ред. А ако в крайна сметка не успеем да отхвърлим становището, ще гласуваме за становището пък на нашата правна служба, а именно, че няма правно основание за такова предложение. Ние сме от групата АЛДЕ. Обикновено нямаме такива много категорични становища по отношение на а, предложенията на комисията, но това предложение категорично не можем да подкрепим. Благодаря. Сега искам да дам думата на представителите на Европейската комисия, които присъстват тук сред нас днес. Заповядайте. Thank you very much, uh, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Тъй като говорим за това, че правното основание всъщност е в основата на цялата дискусия, сега ще ви кажа каква е правно, какво е правното основание. Комисията счита, че правното основание на това предложение е точно това посочено в предложението на комисията. Ние продължаваме да считаме, че член той 14 от договора не може да бъде изолирано от това предложение. Разглеждайки целта и съдържанието на предложената разпоредба, за нас е пределно ясно, че целта й е да подобри начина по който функционира вътрешния пазар посредством много конкретни, целенасочени действия за събиране на информация. Искам да подчертая, че инструмента за информация за единия пазар не е единственият инструмент. Тук мислим, че член 337 също ще е удачно правно основание, но то не е изчерпателно, защото този инструмент е тясно свързан с вътрешния пазар и затова ни трябва член 114. Имаме много примери. Обществени поръчки, геоблокиране, финансови разпоредби и така нататък. Инструментът СМИТ ще е изключително необходим за функционирането на вътрешния пазар и чрез него ще се разрешат много проблеми. Имахме възможност неколкократно да представим приведените от нас примери пред тази комисия. Отново ще кажа, че имаме нужда от член 114 от договора за, да, за правно основание на тази разпоредба и няма как този член да бъде премахнат от правното основание като цяло. Също така считаме, че наистина жалко, че парламента няма да участва в дискусията по това предложение. Това е много важна връзка с вътрешния пазар, връзка с предприятията и правата им на този пазар. Ако има някакви слаби места в предложението, те бяха така споменати неколкократно днес, мисля, че тези слабости могат да бъдат отразени в рамките на законодателния процес. Слабите места обаче не означават напременно, че няма правно основание за такова предложение. Благодаря. Благодаря. Не знам, Андреас или някой друг дали иска да направи някакви заключителни бележки. С удоволствие, госпожо председател. Искам да благодаря на всички колеги за изключително полезния принос. Мисля, че всички добре разбрахме колко категорични са становищата по този въпрос. Те също така се различават помежду си. Отчитаме това, което казва комисията, разбираме какви са техните аргументи, защо има нужда от допълнителни разпоредби. Също време обаче трябва да вземем предвид факта, че предприятията се притесняват. Те не виждат всъщност къде ще се сложи край на този процес. И между тези две крайни позиции има още множество други разнообразни позиции, които сме обсъждали в рамките на тези заседания. Единственият начин за да излезем от тази ситуация и да изградим една а, безопасна среда, госпожа Майдел, нашият докладчик, предлага да се премести правното основание върху член 337. Ако съвета е готов на тази отстъпка, ние сме готови пък отново да разгледаме това предложение. Както казах обаче, госпожа Майдел е напълно убедена, че това е единственото възможно решение, за да продължим работата по това досие. Надяваме се, че ще успеем да осигурим необходимото за целта мнозинство и в последствие ще проведем допълнителни дискусии по него. Да видим какво ще се случи утре. Благодаря. Утре сутрин предстои гласуването по това досие. Ще видим какво, какъв ще бъде резултатът от това гласуване. С това мисля, че можем да приключим сутрешната част на заседанието. Искам да благодаря на колегите за проявената гъвкавост, тъй като наистина трябваше да внесем някои изменения в програмата. Благодаря още веднъж за проявената гъвкавост. Ще се видим отново след обяд. Благодаря.